Um, Уважаеми колеги, благодаря ви за това, че сте тук. Искам само да напомня за новите статистики от 2 и 30. Извинявайте за новия час на започване 2 и 30 на нашите следобедни заседания. Моля ви, напомнете на всички около себе си. Вече не започваме в 3, а в 2 и 30. С огромно удоволствие днес след обед. Приветствам госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател за реформата в областта на правосъдието и министър на външните работи. Тя ще направи изказване пред нашата комисия във връзка с подхода на българското председателство във връзка с хуманитарните въпроси. По време на обяд направихме координация и поговорихме за по-общите теми във връзка с политиката на развитието и мога да ви кажа, че след този работен обяд ние получихме чудесно впечатление и смятаме, че българското председателство наистина сериозно гледа на политиката на развитие и би искало да постигне максимални успехи по време на своето председателство, така че много се радваме, госпожо Захариева, че сте тук. Ние знаем, че откакто аз станах председател, на тази комисия непрекъснато се увеличава броя на кризи, за които се изисква хуманитарна помощ. Непрекъснато чуваме за все повече и повече кризи. Преди един час чух тъжната новина, че офиса на Save the Children в Кабул, Афганистан е бил атакуван тази сутрин и са загинали някои от членовете на екипа. Още не знам подробности но ще помоля координаторите, които работят с Save the Children, да ни кажат какво се случва. Знаем на какъв риск са изложени хуманитарните работници и доброволци и как е възможно да се случат такива неща. И така, госпожо министър, давам ви думата. С удоволствие ще изслушам онова, което имате да ни кажете. В момента нещата по отношение на хуманитарната помощ стоят много тежко и затова бихме искали да чуем какво имате вие да кажете. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за съжаление, това, което вие казахте, е наистина вярно. И в своето въведение аз ще спомена някои нови кризи, които са се появили от момента, в който България пое председателството и от момента, в който моят предшественик, министърът на Естония, направи своята реч пред Европейския парламент. Това, което се случи тази сутрин в Афганистан, показва, че наистина един от нашите приоритети международната хуманитарна помощ и а, помощта под формата на храни, за съжаление, понякога се игнорира дори от правителства. И поради тази причина ние никога не бива да забравяме, че на първо място в нашата програма трябва да бъде дискусията и трябва да бъде настояването да се придържаме към принципите и да спазваме Международния закон за хуманитарната помощ. Нека да започна като спомена няколко цифри. Според ООН през 2018 година повече от 145 милиона човека се намират в нужда в света – 105 милиона получават някакъв вид помощи, но няма гаранция, че получената помощ е адекватна, независимо от това, че непрекъснато се увеличава сумата отпускана за помощи от страна на международната общност. Имаме проблем и имаме липса от поне 25 милиарда щатски долара. Ще ви дам някои конкретни примера. В Сирия в момента има 13 човека, които се намират в нужда и 2 милиона от тях не са покрити от никакъв вид хуманитарна помощ. За Йемен цифрите са 11 милиона. В региона Рахин в Миямар една трета от децата страдат от недохранване. 60% от населението в Либия се нуждае от помощ под формата на храна. В Южен Судан има 2 милиона вътрешно разселени лица а цифрата за Демократична република Конго е 4 милиона. И сега ще приключа с цифрите, защото наистина ако продължа да ги цитирам, за съжаление няма да ни остане време за каквато и да било дискусия. България, заедно с много от европейските партньори, усети от първа ръка ужасната, ужасния ефект от глобалните конфликти, тъй като хиляди разселени лица минаха през нашите граници. Европейския съюз е водещ по отношение на ролята си в света за колективен отговор на хуманитарните кризи. Въпреки, че нямаме безкрайни ресурси, ние трябва да можем да отговорим адекватно на конфликти, причинени от човека или от природни бедствия. Ние трябва да стигнем до корена на проблема. Поне някои от настоящите конфликти в Африка са се засили вследствие на сушата и факта, че има все по-труден достъп до обработваема земя. Това, което се случва в Дърфур, всъщност може да бъде описано като първия конфликт в света, който се дължи на изменения в климата. Имаме проблеми в наистина все по- горещи страни, като Южен Судан, Чад и Мали. Според индекса за уязвимост по отношение на изменения към климатичните промени, 168 страни, от 168 страни, извинявайте, Чад е най-уязвимата страна. Ние вярваме, че трябва да направим реформа на международната система за хуманитарна помощ, да използваме допълнителни ресурси, да използваме знанията на частния сектор, и да използваме мрежата на Европейския съюз, за да се справим с конфликта. Преди да продължа нататък, искам да окажа дължимото на работата свършена от Естония и Малта преди нас, които изключително много помогнаха на работата. Те помогнаха като определиха кои са предизвикателствата и се постигна общ, общо съгласие и общ подход, ние виждаме нашата роля в това да успеем да напреднем връзка с изпълнението на тези стратегии и политики. Само преди няколко месеца, по време на заседание на, това, на, на тази комисия в Европейския парламент, колегата от Естония, господин Миксер, каза, че има липса от 15 милиарда щатски долара за хуманитарна помощ в световен мащаб. От тогава сме видяли напредък и нуждите в Судан, Сомалия и Нигерия се увеличават. Виждаме и други проблеми в този регион, като разселване на рухингите. Нещо, което представлява още една хуманитарна криза вследствие на конфликт. Глобалната стратегия на Европейския съюз води до създаването на обща стратегия, за да може такива уязвими ситуации да не се превръщат в следващата в следващата криза. Трябва да използваме дипломатическите подходи, за да можем да се справим с проблема при корена му. Трябва заедно да видим какво бихме могли да направим, за да увеличим последователността, ефективността и ефикасността на общите ни ресурси. Този подход съответства на Европейския консенсус за хуманитарна помощ, в който се изразява ангажимента на Европейския съюз да помага на хората в нужда по цял свят. Световната среща на върха по хуманитарни въпроси в Истанбул а, доведе до поемане на ангажименти от много страни Идеята е да се създаде една добра рамка за предоставяне на хуманитарна помощ, като се вземат предвид заключенията на съвета от 2016 и като се надгражда над работата свързана, свършена от предишните председателства, България ще продължава да насърчава дискусии, свързани с напредъка и изпълнението на платите ангажименти и подетите инициативи. Ние ще направим всичко, което можем, за да подпомогнем ефективността и да направим реформа на институционалната рамка и действащите лица след, след срещата на върха. Португалия, Испания и Франция вече са започнали важен дебат, в който се разглеждат идеи за по-систематичен подход с цел отговор на кризи, най-вече по отношение на така наречените забравени кризи. Ние ще положим усилия да надградим над постигнатото и ще разгледаме възможности за това как управляваме своите реакции по отношение на кризи, създадени от човека или вследствие на природни бедствия. Ще разгледаме и възможност да се създаде процедура сред държавите членки и комисията за споделяне на информация във връзка с планиране и отговор при криза. Ако имаме обща позиция по всяка криза, това ще ни позволи да сме по-ефективни и да работим по-добре с системите на ОНЕ и други донори. Също така искаме да наблегнем на призива за действия по отношение на въпросите свързани с социалния пол и защитата на мъжете и жените – от насилие по време на кризи. Трябва да видим как можем да се справим с този проблем. При хуманитарни кризи от тази гледна точка трябва да се вземат политически мерки в допълнение извинявайте, трябва да се предприемат практически мерки, а не просто да подкрепяме идеята. Например, трябва да се предоставят отговори за това как могат да създадат програми, които да защитят мъжете, жените, децата от подобни заплахи. Трябва да имаме механизми, с които да се намали риска за насилие основано на пола, най-вече по отношение на момичетата и жените и да се предоставят безопасни услуги и услуги, които гарантират безопасността на онези, които са засегнати от този вид насилие едно от най-притеснителните неща като последствие от хуманитарните кризи е изгубеното поколение децата, които растат в беженските е, лагери, защото на тях може би не може да им се предостави необходимото образование. Трябва да им дадем усещане за нормалност и да им дадем възможност да се превърнат в продуктивни членове на обществото. България ще насърчи предоставянето на качествено образование при хуманитарни кризи. То ще помогне да се предотврати и да се намали тази опасна празнина в образованието на децата. Образованието е фундаментално, основно за хората и има значение по отношение на постигането на стабилен мир. Хризите с храната имат сериозен ефект и излагат на риск милиони хора. Ние ще работим по колективен отговор, за да можем да намалим глада и недохраването. Вече споменах за международния закон в самото начало. Говорихме си за това какво се случи днес в Афганистан, но наистина темата е от изключително значение. Всички трябва да се придържаме към нея и не би трябвало да забравяме, че първото послание към всички наши партньори е, че е абсолютно недопустимо да се нарушава Международния закон за хуманитарна помощ. Искам да отправя специални благодарности на тази комисия, защото Европейския парламент винаги има лидерска роля по отношение на това Европейския съюз да бъде световен лидер за хуманитарните мисии. Можете да решите на българското председателство. Ние ще координираме всякакви действия, за да може отговора при хуманитарни кризи да е по-ефективен и ефикасен. Очаквам с нетърпение да работя с вас през следващите месеци. Готов съм, готова съм да отговоря на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за този е, преглед на ситуацията. Няколко колеги вече са поискали думата обикновено даваме първо думата на господин Гереро, който е докладчик по темата. В този случай господин Вента от НЕП поиска първо думата, защото е, е излязъл от е, тристранна среща и е, трябва бързо да се върне след като си зададе въпроса. Благодаря, госпожо председател. Е, извинявам се на колегите за това. Съвсем накратко. Благодаря ви много за презентацията, за изброените приоритети на българското председателство. Радвам се, че хуманитарните приоритети включват е, е кризата. Е, за е, кризите в е, на изток би трябвало да могат сами да решават проблемите си е, и да не е, зависят само от на помощ. Е, тоест, така, тяхната устойчивост е важен елемент за бъдеще. В моят въпрос към вас е е, възнамерявате ли да, да вършите оперативна работа по, е, е, в това да има приемственост и последователност, а не да се инвестира усилия еднократно в даден област, обект и след това да, да се получи прекъсване? Е, сега, когато говорим за доверието в е, Европейския съюз, е, то се гради и на това да не забравяме нуждаещите се от помощ. В този контекст искам да ви попитам, ако българското председателство, дали българското председателство има конкретна регионална или национален приоритет, свързан с някаква криза? Благодаря за вашето изказване, но също така и за програмата, която изложихте, програмата на Българското председателство, която е много пълна. Позволете ми да кажа, че момента, в който една страна организира за първ път председателство на Европейския съюз, е изключително натоварен с емоции за тази страна момент. И особено стимулиращ за изпълнението на един дневен ред, който, по който вече са работили на една страни. Аз отговарях в Министерство на образованието в Испания, когато Испания организира <coughs> когато Испания организира за първ път своята работа като председателство и бях много оптимистично настроен. Надявах се, че този оптимизъм ще продължи през следващите месеци и ще може да работим по всички аспекти. Но в началото на вашето изказване говорите за хуманитарното състояние в света и мисля, че е много важно в тази комисия. Това е важен въпрос, но не е само тук, а и извън парламента. Мисля, че не сме достатъчно, недостатъчно осъзнаване, че какво е положението, примерно в Сирия. И всъщност не си даваме сметка какво може да бъде отражението на Европейския съюз върху другите страни в Азия, в Африка, в Латинска Америка, на други континенти. Това са милиони хора, които в този момент, който говорим, залагат живота си, защото на тях им липсва основното, храната, за да преживеят. Ето защо аз приветствам тази част от вашето изказване, където засегнахте е, въпроса за забравените кризи, защото държавите членки и комисията трябва да осъзнаят, че тези кризи, които нямат е, пряко отражение върху вътрешния живот на държавите членки, не трябва да бъдат забравени и си остават хуманитарни кризи, които са от първостепенно значение. Исках просто да кажа, че в този момент и парламента, и Комисията за развитието оценяват функционирането на различните инструменти на политиката за сътрудничество и развитие и за хуманитарните дейности. И през следващите седмици ние ще направим една пълна оценка подкрепена от Европейската комисия и ЕКО, Генерална дирекция ЕКО, по развитието на политическата ситуация и е, хуманитарните помощи. И е, надявам се парламента и българското председателство да се възползват от тази възможност, която предоставя комисията с тази оценка, за да може да бъде това е един източник на вдъхновение за по-добра работа. Искам просто да кажа, че някои цели, които а, се използват от различните председателства и, и президенти също, които говорят пред а, Европейския парламент, това са полуките, които да може да излечем от близката история. В парламента аз, съм, аз участвам в една делегация, която работи по хуманитарните помощи и си даваме сметка, че Е, много трябва да се направи не само в Европейския съюз е, като цяло, но и във всяка държава членка. Това е Grand Bargain. Го, може би не е най-подходящия термин за такъв, е, големите преговори. Защото тук става дума за ангажименти, които са вече поети. Очакваме Европейската комисия да дойде пред нас, да ни представи е, своето равнище на ангажираност. Това е, което беше е, решено по време на е, среща на високо равнище в Истанбул и мисля, че сега е момента тези поетите ангажименти да стигнат до държавите членки и да бъдат предмет на съвещани в съвета. А що се отнася до бъдещето, ние в комисията, аз го чух и във вашето изказване, ние желаем да поставим ударение върху механизма, който служи за хуманитарната помощ, да бъде един специфичен механизъм, в рамките на инструментите на Европейския съюз. Да бъде един механизъм, който да почива на принципите на хуманитарната помощ и правата на хората, за които, на които вие се позовахте. Многократно дори в вашето изказване не смятаме, че ще има някакъв проблем с предложението на комисията, преди за месец май, но българското председателство ще има малко време за да реагира, да отговори на предложението на комисията, защото ако всичко върви както е предвидено, ако този проект се представи през май, вие вече ще се накрая на вашето председателство, но ще бъде добре да се установят контакти с комисията, предварително дори, за да се опитате да работите по тези нови идеи. А що се отнася до образованието и спешните въпроси, комисията вече многократно засегна тази тема. И нашите изказвания са в същата посока като вашите, но искам нещо конкретно да подчертая, да предположим, че основната функция е да се занимаем с образованието на децата, които са извън Европейския съюз и които са в състояние на спешност, в лагери за бежанци, в други страни, където, където живеят за сега милиони деца. Но вече възниква един друг проблем, който може би трябва да се разгледа с механизмите на хуманитарната помощ, но все пак трябва да се каже. Децата бежанци в Европейския съюз, които нямат статут за, на бежанци за момента, изпитват много сериозни трудности за да има достъп до образователната система в държавите членки. Има много държави членки, които дори да нямат в много хора нямат възможност да получат а, а, статут на беженец, но те имат възможност да, да дадат децата си в училище. Но аз съм запознат с едно проучване, което бяхме поръчали в много страни в Европейския съюз. Това право на децата не се спазва. Нито като, като график, т.е. тези три месеца срок, нито пък условия за обучение. Т.е. трябва да им се предостави допълнителна помощ, когато не знаят езика, когато трябва да наваксат някаква загуба в училище, след като са напуснали отдавна вече своята родина. Така че мисля, че това е един въпрос, който трябва да се разгледа много подробно. И в заключение, все пак да оставя и на други колеги да се изкажат, но искам да направя няколко съвсем кратки забележки в заключение след няколко седмици или няколко месеца ще се състои конференция, серия 2, която ще бъде свикана от госпожа Могерини. И аз ще ви помоля, като председател и на съвета, да насърчавате държавите членки да участват активно в това събитие. И ми се иска сега вече да заключа, като се позова на последното част на вашето изказване, когато се позвахте на необходимостта да се защитават хората, които работят в хуманитарната област. Save the Children, тази организация е нещо много, много актуално, но това е една много драматична тема. Това, че се бомбардират болници, училища, и мисля, ние да, трябва да реагираме силно на политическо равнище. Една реакция, която да, при която да участват правителствата и европейските институции, за да може е, лицата, които работят в хуманитарната област, е, да бъдат защитени, защото те рискуват живота си, за да помогнат на другите. Благодаря, Енрике. Благодаря, благодаря ви за презентацията е, относно хуманитарната помощ. Е, изхождайки от това, е, трябва да кажа, че в вашата програма имате точка политика на развитие, както и сигурност на прехраната, която е тясно свързана с хуманитарната помощ защото всъщност предоставянето на храни и достъпа до такива е, е от основно значение е, всяка, на всеки две години се явява доклад за напредъка на, е, в областта на прехраната от комисията. В този доклад винаги се дава общ поглед върху актуалното състояние на нещата и е, е посочено дали е, държавите членки и Европейския съюз са изпълнили задълженията си и къде се намират е, в, на какъв етап са в това отношение. Въпросът ми към вас е това лято се предвижда отново да излезе такъв доклад със съответните последствия. Е, ако е, работната група ДЕВЕ се занимае с това, е, надявам се, че ще бъдат раздадени там не само собствените задължения в това отношение, съществуващите, но и новите, които сега са разписани в новия консенсус това е, ще бъде, ще бъде много важно, е, че ще има е, нови заключения на съвета, където да са описани тези нови задължения. И вторият въпрос. Това също е разписано в консенсуса. Европейския съюз и държавите членка са решили заедно в областта на устойчивото земеделие и по-специално аграрната екология да получат ласък, да продължат да се развиват, Хубаво е, че в заключенията на съвета конкретно е, се е, разписват нови е, задължения в това отношение и по-специално в светлината на Международния симпозиум за агроекологията, който ще се проведе през април, допускам, че Европейския съюз ще участва там и се надявам чрез този симпозиум и в, с този симпозиум да се, е, наистина да се даде е, тласък на аграрната екология, е, и самото заглавие, което е избрал за този форум, вече е многозначително и се надявам, че като председатели на съвета вие ще подкрепите този форум защото връзката е очевидна с кризи, е, ситуации, извънредни ситуации, когато става дума за е, природни бедствия, е, наводнения, суши. Хората би трябвало да са много по-добре подготвени. Видяхме в Хаити и регионите, където е, е, тези региони, е, региони, които бяха добре въоръжени и подготвени, всъщност преживяха и преминаха през такива кризи много по-лесно и безболезнено. Благодаря. Благодаря, председателката Мирай Донано. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Най-напред искам да ви благодаря, че представихте пред нашата комисия приоритетите на председателството на България относно хуманитарните помощи, осигурени от Европейския съюз по света. Искам да привлека вашето внимание върху един въпрос, който за мен е изключително важен. Мисля, че хуманитарната дейност трябва да има конкретни аспекти, а и реалистични аспекти. Вашата страна, госпожо министър, каза, че ще пледира за лицата, които са емигранти или а, бежанци, които напускат места, където има война. Аз ходих в Ирак и се срещнах с а, и, население, което е преселено в Африка. Също съм била. И тези населения имат едни същи нужди да живеят в мир в родните си страни да се развиват да, с семействата си. Приемът на бежанците, стотици хиляди бежанци в Европа, не може да бъде една дългосрочна ефикасна а, програма. Хуманитарната дейност в тези региони на света е основна и ние сме длъжни да осигурим тя да продължи при най-добрите условия постоянния призив да спадат границите в Европа и да приемаме хора откъснати от страните си без никаква перспектива за бъдеще на една територия, която им е абсолютно чужда, напълно противоречи с целите на хуманитарната помощ в международен мащаб. Въпросът ми е, българското председателство смята ли да следи е, външната политика на Европейския съюз да се концентрира върху целта да осигури мир и стабилност в света, което е основно условие за ефикасността на хуманитарната политика. Благодаря ви. И така, е, дадахме думата на групите. Е, сега е, втория кръг е, въпроси. Е, може би ще дадем възможност сега на министърката да отговори на първия кръг въпроси, след което ще е, дадем възможност за още въпроси. Още трима колеги имат думата. Е, Бих искали да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. Ще премина да, сега на прекрасния български язик, който е, е допринася към разнообразието. Въпросите и за подкрепата, която чух в вашите изложения за нашата визия и нашата програма по отношение на хуманитарната помощ и тъй като имаше и връзка с програмите за развитие по отношение на програмите за развитие. Аз искам да ще започна, разбира се, подред на господин Венета. Връзката между, да, в нашата програма и в програмата на Европейската комисия, в редица стратегии, които сме одобрили, и в глобалната стратегия, ако щете, на Европейския съюз, едно от най-важните предизвикателства, но и наше задължение е да работим за увеличаване на устойчивостта, така наречената резилиенс, на устойчивостта на държавите, които са по-изложени на риск, да се справят сами с кризите и предизвикателствата. И считаме, Българското председателство счита, че и за това трябва да бъдат отделени необходимите ресурси – не само чрез директна хуманитарна помощ, но и чрез възпитаване и обучение на техните институции, създаване и на устойчивост по отношение на економическото развитие, но и на, по отношение на това как те реагират като институции, които са а, е, така, има задължението да се погрижат за, за гражданите в, е, тогава, когато има криза. А по отношение на връзката е, хуманитарна помощ и развитие, това е една от най-важните инициативи, според мене, която ще доведе до по-ефективно и ефикасно изразходване на нашите средства, но и отново ще допринесе със създаването на устойчивост в тези държави. И това е по някакъв начин и връзка и с последния въпрос от госпожа Дорано, защото всъщност именно програмите за развитие трябва да бъдат насочени и към превенция, създаване на перспективи, създаване на сигурност в държавите, източник с най-голям източник на мигранти, но и в държавите, които са транзитни, се явяват транзитни за мигрантите. А, много пъти в, а, външния, в а, съвета за външна политика, но и в други формати и форуми, тогава, когато обсъждаме кое е едно от най-големите предизвикателства за сигурността на Европа, но и на света, бих казала – всички стигаме до извода, че това е миграционната политика и съответно несигурността и нестабилността в проистичаща основно от несигурността и нестабилността в все по-вече, за съжаление, райони в света. Какъв е начинът да се справим? Какъв е начинът да се справим с корените на този източник? А това е наистина чрез програмите за развитие. Чрез образование на първо място, а, чрез създаване на работещи институции и сигурност в тези държави. Работещи институции може би звучи клише, като клише, но истината е, че нито може да стимулираме економическото развитие или да, а, така, да принудим европейския бизнес да инвестира там, ако той не чувства сигурност за инвестициите си. Тоест, ако няма някаква форма на работещи институции и сигурност върховенство на правото и сигурност за техните инвестиции за хората, които живеят там. В тази връзка направих, понеже има връзка между хуманитарна помощ и развитие, последния въпрос, който ми беше зададен, а именно, че един от другите приоритети, за който споделих по време на обяда, тъй като темата беше развитие по време на българското председателство, е връзката развитие, помощи за развитие и миграция. По отношение на, господин, на въпроса на господин Гореро Салмон, аз искам да благодаря за вашата ангажираност. Много съм чувала за вашата ангажираност и за вашата дейност по отношение на справянето с този проблем и мисля, че всеки един от нас има много какво да научи от вашия опит. Така че благодаря за всичко, което споделихте и за вашите идеи. Е, уверявам ви, че голяма част от тях е, ще вземем и ще допълним като приоритетите на нашето председателство. Е, така че по отношение на дебатите, тъй като вие повдигнахте няколко въпроса, ще започна с финансовия въпрос, защото каквото и да си говориме тук, колкото и чудесни идеи да имаме, ако нямаме източници на финансиране ако нямаме достатъчно бюджет. Не случайно започнах и с дупките в бюджета за тази година. 25 милиарда долара са сериозна сума. ние няма как да постигнем целите, които всички си поставяме за по-добър свят, свят без глад, без войни, без смърт на невинни хора. Да, ще започне наистина обсъждането в края почти на нашето председателство. Но на 20 февруари ще има неформален съвет развитие, на, в който ще започне обсъждането за така, представенето на комисията на идеите за реформи по отношение на финансовите инструменти, свързани с хуманитарна помощ или помощ за развитие. Мога да ви уверя, че председателството ще чуе внимателно всичките мнения по въпроса, но със сигурност Основната цел ще бъде не да направим по-трудна работата на инструментите, а напротив, да направим по-гъвкави, по-работещи, по-ефективни и ако щете да спестиме разходите по управлението на самите инструменти, така че да може повече пари от тях да стигат всъщност до нуждаещите се. Разбира се, ще информираме парламента, както и комисията ще го направи, за хода на тези дебати след представенето на инициативите на комисията. По отношение на образованието, Радвам се, че Европейската, Европейския съвет и с ваша помощ всяка година увеличава парите за образование. 2018 година вече с 8%. Това е и в основата на справянето с основните причини за, и за миграция, и за конфликти, бих казала. Това е липсата на образование – и не само за децата бежанци, които се намират в лагерите или които са насилствено презаселени, но и за децата от държавите, в които ние насочваме нашите помощи за развитие. По отношение на по отношение на аграрната екология, и по отношение на доклада за изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз и на комисията, която която доклад, който ще излезе лятото тази година. много важно според мен е, е не само да четеме тези доклади, но да взимаме полки и да, да преодоляваме причините, поради които ние не изпълняваме, ако има, за съжаление, сигурно ще има и такива изводи в този доклад, ако не изпълняваме ангажиментите, които сме поели. Защото когато най-демократичният, най-силният съюз, най-големият донор на помощите за развитие и хуманитарна помощ не изпълнява ангажиментите, които съзнателно е поел, това със сигурност е изключително лош знак за държавите и хората, които разчитат на нас. Така че не само трябва да чуем тези доклади, да участваме, но и да вземем полуки да, и да работим за преодоляването на причините, поради които това се случва така. Със сигурност искам да кажа, че аграрната екология е много близо и до, така, лично до България. А, искам да кажа, че моята родина само за, въпреки че не сме държава, която се нуждае от помощ за развитие, по-скоро сме а, а, донор, а, се увеличи само за в рамките на една година два пъти площите за екологично земеделие. И фактът, че това е бъдещето, не случайно в моето изложение посочих, че все по-голям процент от кризите всъщност произхождат от недостатъчно храна. И един от всъщност, така да се каже, петрола на бъдеще, най-ценните неща за бъдеще, това е водата и земята, чистата земя, която ще изхранва населението. Не знам дали успях, може би, да обхвана всичките въпроси от предишните говорите, но ако съм пропуснала нещо, моля да ме извините. Ще, ще с радост ще продължа отговорите си или пък ще изпратя писмени отговори за това. Пропуснах нещо? Nobody's indicating they expected longer uh, няма някой, който да е недоволен от вашите отговори. В такъв случай можем да преминем към следващата група от трима оратори, които искат да зададат въпроси. Давам думата на НП Ана Заборска. Дякуем пекне, пани председничка, дякуем пекне, Линда. Пани министр. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, първо искам да ви поздравя за това, че България за първ път е председател на съвета. И също така бих искала да се извиня за това, че нямах възможност да присъствам по време на вашата презентация малко по-рано. Моя въпрос е съвсем конкретен и ще е, говоря директно. Миналата година разглеждахме какво се случва по отношение на освобождаването от силите на ДАЕШ на няколко района в Ирак и Сирия. Алопол, Мусул, както и части от равнините на Ирак. Ситуацията в тези региони след освобождаването им от силите на ИДИЛ, но преди напускането на ИДИЛ е наистина катастрофално. Говорим за абсолютна криза, разрушена е цялата инфраструктура, всички жилища, няма достъп до питейна вода, няма електричество, няма възможност за посещаване на училища, не съществува и здравна помощ в каквито и да било вид. И всъщност населението, което преди е живяло по тези места, биха искали да се върнат и отново да живеят там. Ние в Европейския съюз организираме няколко инициативи за събиране на средства. Има доста кампании, организирани от неправителствения сектор, за да можем да възстановим тези региони. Моя въпрос е следния. Дали българското председателство очаква или планира някаква инициатива, с която да помогне финансово тези области? за да може наистина да даде възможност населението, което е живяло преди това, да се върне отново и да заживее там. Благодаря ви. Благодаря. И ако мога да добавя нещо, ние знаем какво се случва близо до турската граница. Знаем, че имаше разселване на населението, защото там отидоха сили на ИДИЛ и може би е по-добре да сме подготвени сега, когато нещата започват да се случват, отколкото да се справим по-късно с криза. Давам думата на следващия колега. Äh, Благодаря за възможността да се срещнем с вас и да разменим мисли. Имам няколко бележки, свързани с хуманитарната помощ. Благодаря на моя колега Енрике като експерт той каза много по въпроса, но вие казахте, че ще нуждите в, е, за финансиране е, ще се увеличават, е, особено в случай на хуманитарни кризи. И в много области ще се появява такива, такава нужда. Средствата ще са все по-малко. Това е сериозен проблем за всички страни, например, натовски държави. Бюджета за отбрана, необходимостта да се завиши той Споделяте ли този проблем или е, смятате, е, че има противоречие в това, че от една страна е, държава като е, е, Штатите се отдръпва все повече от хуманитарна помощ, например Палестина, е, също времено обаче е, увеличава средствата за е, отбрана и колкото до образованието, е, е да, казвате, че трябва наистина да обърнем особено внимание на това, особено в беженските лагери, да не допускаме да расте едно е, загубено е, младо поколение. Образованието знаем колко голяма роля играе. Е, най-малкото е, заради е, това, че хората, които бягат, е, загубват всякаква надежда за децата си, нямат никаква перспектива. Бих искал да чуя допълнение от вас за е, изпълнението на целите за устойчиво развитие и в държавите членки какво трябва да се направи, за да се установя, за да се работи бързо към тяхното постигане и какви конкретни цели трябва всяка държава да се поставя в, а, колкото до споразумението и преговорите по Котону до 2020, а, е, мисля, че е, общия парламентарна асамблея между... Е, мисля, че в България ще заседава между в последната година е, е, сега е, този процес беше прекъснат, сега трябва да продължим традицията и ще съм ви благодарен, ако споменете това. По въпроса за миграцията, България е доста засегната, силно засегната поради доста дългата външна граница – знаете за проблема с солидарността, е, когато е, става дума за контролиране на външните граници. Натиска очевидно по външната ви граница ще нараства предвид е, това, което се случва по границата между Турция и Сирия. Мисля, че Европейския съюз трябва да напомня на държавите членки да проявят солидарност към България България винаги с а, така открито сърце е помагала на преследвани а, хора. Е, преди 75 години, през март 1943 година, вашата страна при много трудни обстоятелства а, направи така, че евреите да не бъдат депортирани от страната ви и в, е, по време, когато е, отбелязваме Холокоста в парламента, мисля, че това е важен сигнал. Трябва да помагаме на преследвани хора е, винаги. И това наистина излежа изглежда е традиция във вашата страна. Вие обикновено се ангажирате с това да помагате на беженци. Сесел Кянге от социалистите също има думата. Благодаря, Линда. Благодаря, госпожо министър. Исках, искам да започна най-вече да кажа, че се чувствам много съпричастна с работещите, които помагат най-вече на децата, които и тези служители бяха нападнати по време на тяхната мисия. Но в зоната, където помагаха на тези деца, те бяха нападнати в Афганистан, така че изказвам своята солидарност. Започвам с това, защото имаме много доброволци, много помощници, които навсякъде по света са изложени на какво ли не работят в несигурност по света. Много често не нямат никаква защита. Бих искал да знае по този въпрос, като изхождаме условията, при които работят много от тях в Афганистан. Списъка е много дълъг. Искам да знае дали ще има допълнителни инвестиции в този сектор, що се отнася до охраната и придружаването на хората, които са е, посветили живота си на помощ на другите. 250 милиона други, които са и мъже, жени, деца, които очакват е, по-добро бъдеще. Как, е, те стават мигранти. Мигрантите искат да подобрят живота си. Това е лице, което търси по-добро бъдеще. И като изхождам от това, се питам какво се прави за тяхната помощ. Но ние трябва да използваме всичко това, за да вървим към един под, подход дългосрочен и средносрочен. Това трябва да се работи на, във всички области. Това са все сектори, където трябва да инвестираме основно. И един от секторите е, е отворена глава и по този въпрос става дума за развитието на много страни. Ако ние не започнем от там, за да, на, да помогнем на страните да прекратят е, военни действия, може да се изправим пред други кризи. Ние трябва да окажем помощ, е, за да може и аз вярвам, че много страни, които ще излезат от кризата, ще могат да тръгнат по пътя на развитието. И е, много могат да тръгнат от Йемен и от е, Сомали, от другаде. Това само някои от тези страни, е, само няколко страни им се помага. И това, което е много важно, това е глада в тези страни. А има и страни, при които кризата така наречените кризи, които не са толкова интензивни, трябва да изоставим тази терминология, всъщност, защото това, което ние наричаме слабо интензивни войни са просто войни, където загиват хора. Искам да зная дали в тези страните кризите са хронични. Мислите ли да засилите нещата, като създадете един фонд за жертвите, които трябва да се идентифицират хората, които са в затруднение, които нямат вече домове, които не, не успяват да се върнат в домовете си. И другото нещо, което касае хуманитарната помощ, която се използва за първ път на европейска почва. И искам да припомня, когато беше кризата в по Балканския път се използва инструмента за хуманитарните помощи на, в Европа. Може би ще трябва да се приеме този подход, да а, помагаме на хората, които търсят убежище. И благодаря, както и е, благодаря на колегата Оберт за това, че ще приемете нашата асамблея и на ще приемете е, от представители от Европейския съюз, но също и от други краища на света, за да може да обменим мнение и да продължим напред и вярвам, че ще се бъде установен един добър, едно добро партньорство. Благодаря. Um, any... Благодаря. Нямам други колеги, които искат да се изкажат. Искам обаче нещо да добавя аз, което не беше повдигнато. Става въпрос за подпомагането на беженци от Палестина. Знаеме, че ОНЛА ще получи част от бюджета на ОНЕ. Нуждите на беженците от Палестина се увеличават. Аз бях на западния бряг през месец ноември, срещнах се и това, което с хора там и това, което чух е доста притеснително, особено това, което се случва на ивицата Газа. Те ми казаха, каква е разликата? 37 000 в Израел и 3 000 долара среден годишен доход в Палестина. Те са на ръба на бедността. Много трудно е, е да се осигури медицинска помощ, водата е недостатъчна, има режим на водата, по 24 часа спира и след това отново я пуска, така че в ничи интерес е това да продължи. Всички ние предпочитаме то да спре. Имаме доклад от ООН за оборудване за обесоляване на морската вода. Мисля, че има проблем с донорството във връзка с беженците от Палестина, но не можем да забравяме това, защото искаме да знаем дали има някакви планирани дискусии в съвета преди хуманитарната криза да се превърне в политическа криза. Имаме достатъчно политически кризи в света и знаем, че когато нещата се развият, нещата стават още по-зле и се оказва, че крайните разходи са много по-високи. Т.е. ако сега се справим с кризата, това би било по-добре. И това е тема, която все още не се е обсъжда достатъчно много в рамките на нашата комисия. Надявам се, че съвета ще отдели известно внимание и на този въпрос. Благодаря ви. Thank you, Madam Chairperson. I will start... Благодаря, госпожо председател. Ще започна с последния въпрос, защото имахме такива дебати. Те се проведоха понеделник. Направихме и дебат по време на обяда с президента Абас. Казахме, че ще увеличим хуманитарната помощ за газа, защото от 40 милиона палестинци 6 се нуждаят от някаква форма на хуманитарна помощ. Така че да, имаше такава дискусия понеделник тази седмица и Европейския съюз възнамерява да увеличи хуманитарната помощ за ивицата Газа. Това обаче е свързано и с процеса на вътрешен мир в Палестина и това е нашето послание към президента Обас. Наистина трябва да работите и по това, защото има връзка с хуманитарната ситуация в Газа. There is no mic. <laughs> Don't turn it off. Otherwise, we all really struggle. Yeah, yeah. А, а, съжалявам, мисля, че не успях да отговоря на всичките въпроси от, пър, от първата фаза, но тъй като се засегнаха част от тях и във вторията по отношение на голямата сделка, а, наистина не съвсем а, Grand Bargain, а, може би не е съвсем подходящо име за а, това, но не е толкова важно. по-важното е, че това, което се реши в а, Истанбул през 2016 година, на конференцията с над 3600 участници в тази конференция стига наистина да се изпълнява така както е решено, ще доведе до подобряване на ефективността, ефикасността и намирането на нови съвремени иновативни методи, използване на всичките ресурси, включително от частния сектор, така че да се отговори на все повече увеличаващите се нужди. И нека да сме честни. Постоянно увеличаващите се кризи, свързани и с човешка дейност, и конфликти, но и с природни бедствия, колкото и да се увеличава помощта от страните, които и от частния сектор, и от държавите, считам, че ако не се направи по-ефективно работеща системата чрез реформи в самите агенции, които предоставят а, помощта, чрез използването на всички средства на науката и иновациите, така че да а, се а, постигне повече с по-малко ресурси, няма да успеем да се справим. Така че не случайно, ви, така четейки учета от 2017 година на ООН по отношение на изпълнението на плана от самите в Истанбул 2016 година на голямата сделка, въпреки че Европейския съюз стои най-добре, т.е. най-добре изпълняваме целите и ангажиментите, които сме поели, това не бива да ни главозамайва, а по-скоро не бива да губим темпото и момента, който, който сме набрали. Защото съвсем не сме изпълнили всичко, което и съвсем не е достатъчно все още това, което правим, колкото и да е много. Също така по отношение на забравените кризи, да, имаме идеи българското председателство, кои са забравените кризи и част от тях много пъти бяха споменати днес тук и от вас, за съжаление. Бих казала, че Сирия, споменахме, толкова вече дълго продължава кризата там, че дори и не е дори ние споменаваме вече, не е толкова публична в медиите, споменаваме тук в тази комисия хората, които са ангажирани, споменаваме в съветите на министрите за развитие и на външните министри, но като цяло в публичното пространство това е една криза, с която вече свикнахме. И може би за това е по-малко разбирането към нея. Ирак е, също е, една, е, една такава криза. Йемен Либия също, Южен Судан, Конго. Така че това са страните, които българското председателство и Крис е набелязало с идеята да включва всяка една от тях на обсъждането в комисията за хуманитарни кризи и развитие. Кохар. Кохар. По отношение на по отношение на образованието, тъй като много пъти се засегна. Фактът е, че една от основните цели на стратегията за така обща стратегия на Европейския съюз е да се осигури, това е една от целите на хилядолетието, между другото 2030, а именно до 2030 година да целия свят всяко едно дете, което се ражда и живее, независимо къде, е, да има достъп до качествено и безплатно образование. А, няма как да да степенувам коя от всичките цели е по-важна, но мисля, че това е една от а, предпоставките за а, намиране на решение на останалите цели а, на хилядолетието, които, а, на останалите цели, които сме си, сме си наложили. По отношение на изпълнението и всяко всяко една от държавите, съжаляваме, едва ли ще стигне времето да обхванем всичките, пък и няма как като председателство да, така, да посочим всяка една от 28-те членки на Европейския съюз по коя от целите трябва да се фокусира, но считам, че всички заедно трябва да имаме по-координиран подход т.е. да координираме усилията си с помощите за развитие от всяка една от членовете на Европейския съюз, заедно с институциите в Европейския съюз, които се занимават с помощта, с помощ, с помощта за развитие, с програмите за развитие и хуманитарната помощ. Само така ще можем да изпълним и да допринесем за изпълнение на целите на хилядолетието. Благодаря ви за целите за устойчиво развитие. Благодаря ви за а, а, добрите думи за българския народ. Това е нещо, което, с което наистина се гордеем. А, и това е голям успех преди всичко на българските хора, на българската църква, на българските а, интелигенция. И тази година ще честваме 75 години от а, спасяването на, на българските евреи. А, България е една от, а, всъщност, единствената страна по времето, а, по която нито един а, български еврей не е депортиран и еврейското население увеличило всъщност ръста си по време на този черен период от световната история. По отношение на посткотону, много, важна, много важни месеци, бих казала, за мандата за преговори. Те ще се развият по време на българското председателство. Имаме план края на на съвета на края, края на юни месец да се вземе, съветът надявам се да вземе и да постигне съгласие по мандатът за водене на преговори, който ще дадем на Европейската комисия. А, по, а, така че парламентарното измерение, аз вече имах възможност да изразя това, това мнение на обяд, е изключително важна част от него и мисля, че имаме добра база за постигане на съгласие предвид обсъжданията, които имахме на последния съвет в понеделник на външните министри. По отношение на за, I think I, no, за миграцията аз мисля, че вече успях да го отговоря, но по отношение на... Yeah, in the first uh, session of my uh, answering. Само искам да приключа отговорите на въпросите с няколко общи неща, че целта, която според мен всички ние си поставяме, е преди всичко и би трябвало да си поставяме основна цел е да а, предотвратяваме а, кризите. Да, природните бедствия понякога изглеждат а, непредотвратими, а, но не бих казал, че е точно така. Работата ни по отношение на борбата с климатичните промени, по отношение на опазване на околната среда, а, бих казала, че все пак в някакъв степен биха могли да предотвратят и а, все по-честите а, катастрофи, свързани и жертви все по-увеличаващия се брой а, човешки жертви, включително и в Европа много често се случва това нещо, с наводнения, проливни дъждове, а, а, с работата си по борбата с климатичните промени. Така че основните ни наистина усилия трябва да бъдат насочени към това и се радвам, че точно това, за това ще работи и връзката между хуманитарна помощ и помощ за развитие. Увеличаване на устойчивостта и работата по образованието, което имаме. Само едно нещо, мисля, че не успях да отговоря, и това беше на госпожа Кенгел. Какво се прави за тези хора, които жертват живота си, са доброволци, за да спасяват други човешки животи? мисля, че всяка една от институциите, не само европейски, но включително и агенциите, които работят за това, трябва и тук не трябва да скъпим ресурс. преди всичко, първата задача, която трябва да имате, е да осигурят живота и да увеличат защитата на тези хора. Но също така, също така трябва да имаме много ясна политическа реакция от всички страни, тогава когато, защото аз се опасявам, че се случва да се нарушава и международното право и от страна понякога на държавни институции и органи в тези страни. Тоест трябва да има и много ясна политическа реакция, когато а, такива неща се случват в света. Благодаря ви. Може би um, I think I didn't cover all the questions and now remember that were questions. Струва мисля, че не можах да покрия всички. Но обикновено, по принцип, председателката казва, когато някой не е доволен от отговора, размахва ръка, така че струва ми се, че няма неотговорени въпроси. Разбира се, може би някой от колегите би искал да се върне към някоя тема. Um, И така или иначе, това е началото на процеса на работа с вас. Започваме съвместната си работа и за това искам да ви благодаря за това, че дойдохте вие и заместник министъра. Очакваме с нетърпение да продължим да работим с вас и надяваме се, че няма да има нови кризи, но така или иначе тези, които вече съществуват, ще ни създадат достатъчно работа и ще продължим да работим. И така, моля ви, нека да благодарим на госпожа министъра за това, че беше тук при нас този след обед add, way, the... Също така трябва да добавя, че тъй като сега отбелязваме отбелязваме Холокоста, това, което каза госпожа министър, беше изключително интересно. Това, че те всъщност единствената страна, която е спряла депортирането на евреите и това е нещо, с което те трябва наистина да се гордеят. Ще направим съвсем кратка пауза до 4 часа, а в 4 часа ще обсъдим темата във връзка с среща на върха в Африка. И така чакам ви в 4 часа.